и на трето място поискахме комисията за бюджета да участва по изслушването на комисията за бюджетен контрол във връзка с защитата на собствените ресурси. Госпожа Солин беше назначена за отговорник за прилагането на равенството на половете de la dimension du genre, а именно включването на равенството на половете в работата на комисията по бюджета. Надявам се, че всички сте получили протокол от заседанието от 24 и 25 септември и от 29 септември до 1 октомври. Предполагам, че нямате някакви възражения. А notre séquence de vote което означава, че може да преминем към гласуването. Най-напред ще гласуваме проекта на коригиращ бюджет номер 2 излишък, проистичащ от изпълнението на финансовата 2013 година. Да чуем най-напред господин Дюпре, който е докладчик. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко имах вече възможност да обясня, че трябваше да се внесат изменения, за да може целият проект за коригиращ бюджет да бъде разгледан заедно на куп. Защото ако не бяхме внесли изменение, щеше да се счита за прието решението на съвета. За това беше необходимо да внесем изменение. Приканвам колегите да гласуват за него, защото той е в сърцето на нашата стратегия, която има за цел да се а, справим с дефицита на плащанията за 2014 и 2015 година. Подкрепям и двете изменения, внесени от общия ни а, докладчик. Надявам се, че всички ще гласуваме единно. Председателя. Изменение номер първо, представено от докладчика. Кой е за? Против? Виждам двама. Въздържали се. Изменението бе гласувано от нашата комисия. Буква Д. Изменение първо на госпожа Гардия Забал. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение. Буква ДА. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Сега гласуваме целият текст с измененията по именно гласуване, т.е. електронно. Моля, гласувайте. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Не можахте да гласувате ли? В такъв случай започваме отново начало на гласуването. Не работи ли устройството? Добре, нека да опитаме отново. Ça ne Всички ли, които искаха да гласуват, успяха? Добре, край на гласуването. Текст е одобрен с 21 гласа за. И трима против. nous avons maintenant une série d'amendements sur le Следват няколко изменения по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Параграф 1, 2а, изменение 2. Изменение 3. Ще гласуваме сега, защото изменение 2 вече е покрито. Ще гласуваме по електронен път. Параграф 5а, нов, изменение 3. Скрутен клю. Край на гласуването. Alors, cet amendement est voté par 14... 14 гласа за, 9 против. Изменение четвърто в параграф 9а нов. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 9 бе нов. Изменение 5. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Няма. Параграф 13а. Нов. Изменение 6. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Няма. Няма. Въздържали се? Параграф 13 бе нов. Изменение 7. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Ще проверим по електронен път начало на гласуването. Е Край на гласуването. Пак ще не работи устройството. L'amendement е voté. 15 гласа за, 8 против. Параграф 13 е нов, изменение 8. Това Изменение покрито. Изменение 9 по 13D е покрито. Буква ЕА нов. Изменение първо. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Изменението се приема. По именно гласуване по целия текст, заедно с измененията. Начало на гласуването. е клю. Край на гласуването. Текста се приема с 21 гласа за и 3 против. Nous en venons au second rapport. Стигаме до втория доклад за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Доклад на господин Сървама. Докладчикът няма някакви коментари. Преминаваме към гласуване. Параграф 1. Изменение 2. Докладчикът е за. Кой е за? Свалете ръце. Против. Въздържали се. Параграф 2а. Нов. Изменение 3. Докладчикът е против. Кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. Начало на гласуването. е клю. Край на гласуването. Седемнайсет гласа за, 8 против. Изменението се приема. Параграф 6а, изменение 4 се покрива. Параграф 7а, изменение 5 от докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Един въздържал се. Параграф 7б нов, изменение 6, докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Сварете ръце против. Няма. Не, един е против, няма въздържали се. Преминаваме нататък. Параграф 7c нов. Изменение 7. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Против. Трима против. Няма въздържали се. Параграф 8. Изменение 8. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Съображение ДА, нов изменение. Първо докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Гласуваме целият текст, заедно с измененията. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Текста бе гласуван с 21 гласа за и 4 против. Господин Дюпре. Преминаваме към раздел 3. като ще включим резултатите от гласуването в прехвърлянето на кредитите. Имате предложени три изменения, които най-вероятно ще може да гласуваме на един път. Благодаря ви, господин председател, каза Жерар Дюпре. Първите две могат да бъдат гласувани заедно, 26 и 28. Това предложение трябва да се гласува, защото така ще приведем в изпълнение резултатите от гласуването преди малко. Ще прехвърляме кредити, включени в резерва на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, към самия фонд. По този начин ще могат да бъдат отпуснати съответните суми. Приканвам ви да гласувате за тези искания за трансфер. Председателя, кой е за? Против? Против ли сте? Против. Въздържали се? Изменения 26 и 28 бяха подложени на гласуване. Изменение 31, господин Дюбре. Дюпре. Господин председател, това изменение е малко по-различно. Всяка година, в края на финансовата година, комисията изготвя предложение, което се нарича предложение за общ трансфер. Целта е да се преразпределят кредитите за плащане за съответната финансова година. В рамките на бюджетната година обаче се усеща необходимост от допълнителни финансови ресурси и това може да бъде осигурено посредством трансфери в самите глави на бюджета. Това е начина на действие на комисията, който се този начин се предвижда в финансовия регламент. Когато обаче сме извън съответните глави, е необходимо да се получи разрешение от комисията. Предложението за трансфер тук се отнася до нуждата от кредити за плащания, които не могат да бъдат изпълнени в рамките на вътрешен трансфер в една и съща глава. За 2014 година говорим за кредити за плащания на 175,1 милион евро, което е част от бюджета за 2014 година. Ако искате, мога да ви предоставя и повече подробности, ако това е от интерес за вас, за съответните бюджетни редове, които ще бъдат засилени. Бюджетни редове, които ще от които ще се прехвърля и тези към които ще се прехвърля. Мисля обаче, че а, моите добри намерения са ви достатъчни, като аргумент, за да гласувате за това предложение за общ трансфер. Председателя не виждам някой да протестира. Не виждам някой да иска повече подробности. Смятам, че това е мярка, която ще доведе до осигуряване на кредити за плащания в рамките на разумен срок. Ако имаме бюджетни редове, в които кредитите не се изпълняват, използват, те могат да бъдат прехвърлени към други бюджетни редове, където те са необходими. Гласуваме изменение 31. Кой е за? Против? Един е против. Въздържали се? Няма. Изменение 31 бе подложено на гласуване. Госпожа Холмайер. Още ли имаше господин Дюпре? Да. По смисъла на член 50 преобразуването на позициите. Благодаря ви. Това е предложение на комисията, господин председател, така че е, слушайте ме внимателно и ако разберете нещо това, което казвам, моля да ми го обясните. Това е решение на комисията за да се преобразуват 45 поста на асистенти в АСТ 5 да стане АСТ-СЦ4. 26 временни постове АСТС да бъдат прехвърлени в 10 временни постове АСТ-4 и 9 временни поста АСТ-3 в 45 поста АСТСЦ4. Допълвам. Що се отнася до ОЛАФ, има искане за преобразуване на два поста АСТ1 в два поста АСТСЦ1. Този, който може да повтори това, което казах току-що, ще бъде признат за невероятен. Просто шапка ще му свалям. Съгласно член 50 от финансовия правилник, комисията има 3 седмици за да възрази, което означава, че до 26 октомври можем да възразим. Ако не възразим до тогава, това преобразуване на постовете ще се реализира без да има формално гласуване. Аз лично нищо не разбрах от това, което казах. Има и два въпроса. Първо, защо се правят тези преобразувания? Тук виждам един документ, в който се обяснява, че това било необходимо за да се създадат постове в кабинетите на новата комисия. Това се вижда в документа, изпратен от Европейската комисия. От друга страна, предложението трябва да спазва принципа на неутралност, а пък тук това ще доведе до по-малко разходи, ако правилно тълкувам таблиците тук, което означава, че най-вероятно се преобразуват по-високо квалифицирани постове към по-низко квалифицирани постове. Аз лично нищо не разбрах, така че приветствам всякакви обяснения от комисията, защото в противен случай предлагам да възразим по официален път и да поискам от Европейската комисия да ни предостави повече информация. Така че аз искам отлагане на гласуването. Или комисията да ни обясни предложението си. Председателят и тъй като комисията е представена, господин Дюпре, документите, които ни бяха предоставени, не са достатъчни, обосновката ми се струва недостатъчна и бюджетните цели не са изпълнени. Председателят. Докладът ви е с отлично качество, господин докладчик. Думата има Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да ви обясня. От 1 януари тази година се появява нова функция на равнището на поста асистент, която не съществуваше до началото на тази година. И според нея се предвижда наемане на постове в секретарски постове с по-низко равнище, свързани с по-низко заплащане. По този начин Европейската комисия ще може да найма нови служители, но за целта трябва да се направи разбивка по категории. При представяне на бюджета за 2014 година все още не разполагахме с тази функция. Но междувременно беше преразгледана структурата на постовете, за да бъде приравнена тя към новата категория пост, като беше създадена. Но се оказа, че в края на годината в секретариатите, т.е. АСТСЦ и има свободни постове, т.е. трябва да търсим нови служители за наемане на тези позиции с по-низко заплащане, включително и в някои от новите кабинети. Европейската комисия иска да найме служители от тази нова категория служители, но не може да го направи, защото разрешителното за брой постове в тази категория е недостатъчен. И за това искаме да използваме член 50, който предвижда възможните за гъвкавост, която да ни за, за, за, за превръщане на един пост в друг тип пост, за да можем да не емем служители на тези постове за оставащите два месеца от годината, съгласно съществуващите правила. И това ще доведе до минимални економии. А за бюджета за 2015 година той вече отговаря на новата структура за различните категории, постовете за всяка категория и съответните правилни суми, свързани с заплащането. Благодаря ви. Добре. Господин Дюпре, много внимателно изслушах обяснението, но честно се питам, защо не може да ни обясните всичко честно и ясно. Тоест за какви функции, за кои постове, в кои точно кабинети става дума, тъй като и в момента тези кабинети функционират ще оставя колегите да, да вземат решение, но аз към момента не съм склонен да одобря това предложение. Предлагам да отложим гласуването. Господин Али. Господин председател. Съгласна, че очевидно не е ясно какво се е случило вече с съществуващите постове и смятам, че имаме нужда от допълнителна информация, за да вземем решението. Затова подкрепям предложението на господин Жерар Дюпре. И аз не съм удовлетворен от отговор на Европейската комисия. Благодаря ви. Bien, que vote sur la... Добре, в такъв случай предлагам да гласуваме предложението на докладчика, т.е. да отложим решението, за да получим допълнителна информация. Кой подкрепя докладчика? Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? Има няколко. Въздържали се, няма гласове против, а мнозинството иска допълнителна информация. Господин Брезал, усилията ви бяха достойни за похвала но ще трябва отново да се върнете все още на заседание с допълнителни обяснения. Alors, Madame Holmeyer, ne nous ayant pas rejoint... Госпожа Холмайер не е днес, не присъства днес на заседанието ни поради други задължения. Може би господин Фернандес може да замести докладчика. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на португалски. Има няколко предложения, с които разполагаме. И двете предложения са свързани с Съда на Европейския съюз. Първото предложение е в размер 322 000 евро. Има и втори трансфер 413 000 евро, като второто предложение се отнася до финансирането на общите публикации, свързани с съдебната практика на Европейския съюз. Има изменение, свързано и с Комитета на регионите за прехвърлянето на средства, които имат неутрално въздействие върху бюджета. Смятам, че от името на госпожа Холмайер можем да одобрим и ем, трите предложения. Благодаря ви особено на Бог, предложения за, против, въздържали се. Приема се. По този начин приключихме с гласуването. И сега давам думата на господин Фернандес, който ще ни представи доклад свързан с споразумението в областта на рибарството с Демократична република Сао Томе и Принципи. Благодаря ви, господин председател. Става дума за един протокол, който определя възможности за риболов и финансовите компенсации, предвидени в споразуменията за партньорство между Европейския съюз от една страна и Демократична република Саотоме и принципи от друга. Става въпрос за споразумение в размер 2, 2 милиона 800 хиляди евро, годишното равнище е от 350 хиляди 675 хиляди през първите години, 350 хиляди през последната година. Предвижда се разбивка за 325 000 евро годишно допълнително, което се а, отделя за дребномащабният риболов в а, водите на Салтома и Принципи, а цялостната финансово, цялостно финансово участие на Европейския съюз се увеличава от 51 на 50, но все пак няма да се надхвърли двойно предвидената в протокола сума. Освен това, всички притеснения, свързани с опазването на околната среда, бяха взети предвид и за това Смятам, че няма някакъв проблем с одобряване на този протокол. Благодаря ви. Мерси, Благодаря ви, господин Фернандес. Някой иска да вземе думата по този доклад? Не. Припомням ви, че срока за внасяне на изменение е 23 октомври. Гласуването в Комисията по бюджети ще бъде на 20 ноември. В Комисията по риболов на 3 декември. и ще се гласува доклада на пленарно заседание през месец януари. Давам думата на господин Нек за доклада за мобилизиране на фонда с приспособяване към глобализацията. По случаят Андерсен в Ирландия. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Има искане за отпускане на сума от Европейския фонд за присъединяване на към глобализацията. Става въпрос за 81 служители, които са освободени този случай е свързан с периода от 21 октомври 2013 до 21 февруари 2014. Това е свързано с служители, които чието брой е 171, 70%, 70% от тях са жени, които остават без работа. Така че цялостната сума която се предлага, е милион и половина, като е, това е свързано с структурни промени в този сектор следствие на глобализацията. По принцип прага е 500 служители, но има изключителни обстоятелства, възоснова на които комисията подкрепи отпускането на средствата. Ето защо и аз подкрепям това предложение. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Някой иска да вземе думата по, доклад, по доклада на господин Стефанек? Припомня ви, че срока за внасяне на изменения е 16 октомври. Не, всъщност на 16 октомври ще се разгледа предложението от комисията по заетост. На 23 декември на 23 октомври, извинете, е крайния срок за внасяне на изменения. 3-4 ноември ще гласуваме в комисията по бюджети. И през ноември е предвидено приемането на текста в пленарна зала. А сега давам думата на господин Негреско, който ще ни представи следващият доклад по мобилизиране на фонда за приспособяване на глобализацията. Благодаря ви, господин председател. Става дума за искане от страна на гръцкото правителство относно мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията след съкръщения в, в предприятието в Гърция, което предвижда 761 служители са градени от предприятието. Това е едно предприятие, което действа в областта на търговията на древно, което беше много тежко засегната по време на кризата, в частност в Гърция. Съгласно данните, с които разполагаме, от 6 години насам Гърция е в много тежка рецесия. Криза доведе до голям брой съкръщения и до спад на потреблението. Това беше една от най-големите предприятия в областта на облеклото в Гърция с над 1500 служителя, но в момента тя е жертва на кризата. По, по въпроса за това за това искане за мобилизиране на фонда за глобализация. Има пред... се изпълни всички критерии. Иска се финансиране на 12 милиарда, от които 11 милиона, извинете, от които 11 милиона 940 хиляди са за конкретни действия. И фонда за приспособяване към глобализацията би следвало да, по... да покрие над 7 милиона или над 60% от предвидените средства и мога да се похваля, че сме стигнали тавана от 60%. То 60% ще бъде покрити от фонда за приспособяване към глобализацията. Бяха спазени всички крайни срокове и всички водещи принципи за недопускане на дискриминация, спазване на всички изисквания на националното и европейско законодателство. Затова аз подкрепям това предложение а разбира се, колегите, които искат да вземат изменения, могат да го направят. Благодаря ви, господин докладчик. Някой има ли въпроси или коментари? Изглежда не. Ще ви припомня, че Комисията по заетост ще вземе своето решение на 16 октомври, на 23 октомври 12 часа изтича крайния срок за внасяне на изменения по доклада, който току-що ни беше представен. На 3 и 4 ноември ще гласуваме в комисията по бюджети и текстът ще бъде гласуван на пленарното заседание през месец ноември. А сега, преди да продължим със заседанието при закрити врата, ще е, помоля да разгледаме точката свързана с градния фонд и тъй като госпожа Холмайер не присъства на днешното ни заседание. Господин Фернандес може би ще я замести отново. Sur la politique euh, immobilière, madame euh, Holmeyer. По политиката за сградният фонд, тъй като госпожа Холмойера няма. Да, благодаря ви, господин председател. По въпроса за Кения и посолството в Найроби. Ще премина на португалски. A nossa eh, relatora para ter informação mais detalhada eh, Докладчикът се е позовал на член 203 алинея 7, три малки и е, извършене е, извършен анализ, но ние имаме нужда от е, допълнителна информация и искаме срокът да бъде удължен с две седмици, за да се запознаем по-добре с този въпрос. Това е предложението от докладчика, че са необходими две допълнителни седмици, за да се анализира този а, отделен случай. Това е което имам да кажа. Добре, няма възражения. В такъв случай ще отложим с две седмици разглеждането. Госпожа Холмайер също ще може да присъства и ще чуем какви са нейните препоръки. След две седмици отново ще включим тази точка в дневния ред. С това приключихме публичното ни заседание и преминаваме към заседание при закрити врата. Прекъсваме за 3 минутки, за да може тези от вас, които не са упълномощени да останат в залата, да я напуснат. Не reste ici que les représentants du Parlement.